Уважаеми колеги, нека да започнем, защото в 4 часа ще приветстваме представителите на Белгийското председателство на, съвета, на съвета, които ще ви запознаят с програмата на председателството по въпросите на търговията, така че трябва да преминаваме към действие. Имате дневния ред. Моля да нямате възражения. А, имате ли? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Преди няколко а, седмици а, бях, а, бях определена за а, докладчик по споразумението между Европейския съюз и Израел. А, искам а, да организираме първия обмен на мнение преди лятната вакансия по този въпрос. Е, аз това го бях заявила, но виждам, че не е в дневния ред, нито днес, нито утре. Аз си давам сметка, че се разширяват правомощията на нашата комисия след влизането в сила на Лисабонския договор. Много въпроси трябва да бъдат разгледани, много решения трябва да бъдат взети. И аз разбирам защо координаторите са решили да не включват моето предложение в дневния ред. При все това обаче аз ви моля и ви призовавам да включите е, тази точка веднага след лятната вакансия в септември. Това се налага във връзка с някои наскорошни промени и тенденции, изказването на баронеса Аштън вчера относно хуманитарната помощ за газа, на 20 марта от друга страна споразумението между Европейския съюз и Израел бе одобрено от съвета, от държавите членки. Това е техническо споразумение. Първо, за фармацевтичните продукти е много важно Европейския парламент да не отлага процеса, а именно напротив, да даде зелена светлина на него. Не става въпрос за оръжие, нека подчертая, става въпрос за лекарства, за човешки живот. Така че ви е, умолявам, господин председателю, да подкрепите моето предложение, и да организирате първи обмен на мнения по този въпрос през септември. Председателя, благодаря. Това, което повдигате е, е резултат от решение на координаторите, единодушно решение, аз няма да го променям освен ако не се вземе а, решение със същата сила а, от всички а, координатори, това число от вашата група. И така, след като няма възражение, се приема дневния ред. Заместник председателката не присъства на днешното заседание. Тя ме предупреди за това. Поради това трета точка от днешния ред, обозначаване на страната на происход, ще се гледа утре. Вместо трета точка ще разгледаме днес 11-та. Ами именно становище за търговските аспекти на програмата от Стокхолм. Колегата Джо Хигинс ще бъде докладчик по този въпрос. Той е от Европейската война левица. Минаваме към втора точка от дневния ред, а именно съобщенията. Както обикновено се случва, заседанието ми ще се предава по интернет, освен частта при закрити врата. Разполагате с, с кореспонденцията в папките. Можете да намерите темите, които ви вълнуват най-много. Искам също да ви информирам, че за 2011 година всички комисии, в това число нашата, трябва да включат заседание и в понеделниците, и в, в четвъртъците. Секретарията на Инта предложи а, да се увеличи броя от 3,5 дневни. така че да е, се съобразим с новите изисквания след е, влизането в сила на Лисабонския е, договор. И това е тема, която ще бъде разгледана по-подробно на следващото ми заседание, след като секретариатът изготви предложението. Друга тема, по която искам да ви дам информация е искането на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за становище председателя на ИМКО се обърна до мен с молба да отложим приемането на регламента за обозначаване на страна на происход, така че да могат те да а, довършат своето становище. Говорих с докладчицата госпожа Москардини, всички координатори и се съгласихме да дадем отрицателен отговор на това искане. тъй като това досие а, седи без движение в съвета от 2005 година и е крайно време да бъде е, закрито при Белгийското председателство. Затова аз им обясних. Е, е, бихме искали да се стигне до гласуване на първо четене максимално скоро преди изтичането на Белгийското председателство. Господин Малкъм Харбър, който е председател на ИМКО, получи уверение от мен за поддръжка и сътрудничество от наша страна и в бъдеще. И подчертах, че Имко така или иначе има възможност да е, изрази становището си в законодателната си резолюция. Трябва обаче да съжаля да изрази съжаление, че Имко няма да може да даде своя принос по това досие, както бе предварително говорено. Минаваме към точка 11, която казахме ще замени за днес трета точка от дневния ред. Това са аспектите на плана за действие за изпълнение на програмата от Стокхолм, свързани с гражданското, търговското, семейното и международното частно право. Както знаете, правната комисия изготвя доклад по собствена инициатива по различните правни аспекти на плана за действие по програмата от Стокхолм от 20 април тази година. Планът за действие има за цел да осигури на зона на сигурност, свобода и правосъдие, комисията Юри трябва да разгледа редица въпроси, свързани с сближаването и хармонизацията на законодателството, уеднаквяването на правните понятия и взаимното признаване на съдебни решения. Това са въпроси, които а, имат отношение към няколко досиета на Инта, в това число борбата с а, подправянето, интелект, права на интелектуална собственост, огнестрелни оръжия, конфликти на законодателни системи. Така че ще дам думата на колегата Джо Хигинс, който ще ни запознае с своето проекто становище. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Накратко ще се изкажа. Стокхолмската програма има за цел да определи рамката с полицейско сътрудничество, сътрудничество в гражданското право, Както знаете, планът за действие на комисията ще въведе в действие програмата от Стокхолм, която, както вие казахте, в момента се гледа от комисията и Юри. Има редица области от плана за действие и програмата от Стокхолм, които са от голямо значение за комисията по международна търговия, например, по отношение на трафика на огнестрелни оръжия, Отправените а, медикаменти и правата на интелектуална собственост. Това са само три. Не, има три а, въпроса, които бих искал да а, повдигна. Смятам, че хармонизацията в Европа в тези области би била от полза за обикновения граждани, стига това да се върши демократично, чрез процес на консултации. Има много страни на Стокхолмската програма, които са от особена тревога за а, организациите за защита на гражданските права и други организации на гражданското общество. Искам обаче да кажа за протокола, че не подкрепям много от аспектите на тая програма, засилването на тайното наблюдение на гражданите и т.н. Смятам обаче, че трябва да водим координирана програма срещу фалшифицираните продукти с цел да защитавам интересите на потребителите и тогава, когато е необходимо да се бранят гражданските права изобщо, но не бива прекалено далече да се стига. Също смятам, че фалшифицирането на лекарства е много сериозен проблем, който трябва да бъде разрешен. Той е, води до рискове за е, здравето на е, хората, но хармонизацията на митническите и правоохранителните правила не бива да се слива с проблемите с генеричните лекарства и това са е, едни опасения, които мисля, че трябва да вземем предвид. Това, е, това са наблюденията ми. С две Председателя, благодаря ви. Проекто докладът е раздаден в папките ви. Сега имате думата за коментари. Господин Яколино, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Прочетох Проекта становището е изготвено от господин Хигинс много внимателно. Разгледах и подробностите на инициативата. Като цяло съм съгласен с казаното от колегата. Но мисля, че има няколко изменения, които трябва да се направят. Първо, хармонизирането – това е важен въпрос. Това въжи и за търговията с лекарства, особено с генерични лекарства. Така че мисля, че ни е необходимо по-ясно определение тук. Трябва ни и ефективен контрол – това е въпрос, който се дискутира в много от държавите членки в момента. Той е важен за отношенията ни с трети страни. Програмата от Стокхолм е полезна за гражданите. Тя признава правото на европейско гражданство за всички граждани – а също така създава, очертава ясни граници за свободното развитие на индивидите. Имам няколко промен... изменения към текста. От ЕНП беше този коментар. Има ли други коментари? Ако няма други желащи да вземат думата, давам думата на госпожа Стамойнен от комисията. Благодаря, господин председател. Да, действително Стокхолмската програма оточнява рамката за следващите 5 години в областта на правосъдието, свободата и сигурността. вземаме предвид на направените от вас коментари по отношение на фалшифицирането и на това, че правосъдието трябва да е първостепенно в тази област. А, също така вземаме предвид и казаното по отношение на гражданството на Европейския съюз и това, че така то се укрепва. Комисията излезе с план за действие, в който се покрива по-голямата част от мерките, които ще бъдат взети през следващите 5 години, за да се постигнат целите на Стокхолмската програма. Също времено планът от, за действие от Стокхолм е свързан с мерките, които ще бъдат взети от, предприяти от Генерална дирекция вътрешни работи и Генерална дирекция правосъдие. Така че ще има сътрудничество между различните отдели на комисията и ще информираме всички колеги, с които работим, особено тези, с, които се занимават с фалшифицирането. Благодаря. Благодаря. Измененията трябва да се подадат до 20 юли по обед. Четвърта точка. Имате думата. господин Хигинс. Благодаря. Не искам да а, ви бавя, просто искам да благодаря на секретарията на комисията за тяхната професионална помощ и очакваме измененията. Благодаря. Thank you. Point four. Четвърта точка. отношение, е, търговски отношения на европейски, между Европейския съюз и Латинска Америка. Докладът е на господин Шолц от Обединената левица. Вече проведохме първоначалните разговори по въпроса. Както знаете, в е, Перу така, е, преговори за многостранни търговски споразумения и през май бе е, изготвено споразумение и подписано споразумение за търговските отношения между Латинска Америка, някои страни от Латинска Америка и Европейския съюз преговорите с Меркосур бяха подновени и възнамеряваме да следим внимателно преговорите. Освен преговорите по търговските споразумения, в нашата комисия разглеждаме и бъдещата рамка за търговските ни отношения с Латинска Америка във връзка с публичните консултации и обществените допитвания, стартирани от комисията още през октомври. Дам думата на колегата Хелмут Шолц, докладчик за уводни думи. Разполагате с проекто доклада. Хелмут, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Не говорим за първи път по този въпрос. И така, като начало искам да кажа, че както по време на подготовката на самия текст, така и при обмяната на първите мнения и становища, всички бяха много активни, за което им благодаря. В а, доклада се опитах да начертая общи насоки за бъдещо действие на Евросъюза – С оглед на различията и на различният подход, който би могъл да характеризира едните или другите. Търговските отношения, търговските отношения с Латинска Америка – в действителност, всъщност, вече вие самият, господин председател, казахте, че са предмет на нова регламентация и аз го потвърждавам в Лисабонския договор. Това е предвидено като конкретна цел, всъщност като цел е предвиден на нова регулация изобщо на търговските външни отношения. Търговските, външните търговски отношения на тях им се гледа като по-скоро на един партньорски проект, в който има економически, политически, и търговски аспекти. Това всъщност вече го споменахме и на последното заседание, без да забравяме, разбира се, и екологичните аспекти и аспектите свързани с трудова заетост. С други думи, нуждаем се от един нов модерен търговски подход, от една нова модерна търговска политика, която да даде своя принос към лидерската търговска позиция на Европейския съюз в международен мащаб. Това ще ни позволи това ще ни позволи да развием една европейска, дългосрочна европейска външно-търговска стратегия. и не на последно място да постигнем или поне да се опитаме да постигнем целите за развитие на хилядолетието, свързани не на последно място с продоволствената сигурност. И слушахме различни мнения по този въпрос. И, и особено внимание бе обърнато на опазването на биоразнообразието. Стратегията, търговската стратегия на Евросъюза трябва да бъде очертана и в едно времево измерение да създадем един календар, отразяваш по възможно най-правдоподобен начин развитието на преговорите и това на какъв етап се намират те. Централна Америка и региона на Андите – също са обект на партньорски споразумения, както Меркосур. Всички значи, елементи, които току-що ви изброих, ще бъдат включени в дългосрочната външно-търговска европейска стратегия. И така всъщност и си поставих за цел да покажа в доклада си. Смятам, че Европейския съюз има бъдеще в ам, латиноамериканския проект – Но всъщност това, което най-дебело пожелах да подчертая, да подчертая в доклада си, бе, че има няколко важни оси в тази нова европейска европейско-латиноамериканска търговска стратегия. Че тя няма да бъде едноизмерна – Всъщност, моят доклад не е изчерпателен, в смисъл такъв, че представлява водещата нишка на дебата, който ни предстои. Този дебат ще има няколкократни издания и ще бъде договарян и предоговарян във времето. Кои са основните елементи на този евро-латиноамерикански търговски проект, предвид на вече съществуващите двустранни проблеми, съществуващи между Евросъюза и Чили и Евросъюза и Мексико. Разбира се, в двустранните ни отношения и с Колумбия и с Перу има някои светлосенки, но със сигурност всички споделяме мнението, че новата европейска външнотърговска политика ще може до голяма степен да даде евентуални разрешения на тези проблеми. Световната търговска организация също има своя позиция в нашите спорове с Колумбия и Перу. и развитието на латиноамериканските економики не бива да оставя в страни от нашето внимание, тъй като представлява важно перо в европейския износ. В Латинска Америка има страни като Бразилия и Аржентина, но и страни като Колумбия, Беру и останалата Централна Америка. И така, тези въпроси, които ви изложих, няма как просто да нямат съответно отражение върху външно-търговските ни отношения с страните от Латинска Америка, които разбира се не са еднакви, не са еднообразни, има важни партньори, по-маловажни, по-големи страни, по-малки страни. Но целият континент е една голяма възможност, която се отваря пред Евросъюза. В доклада си се постарах, в рамките на възможното, разбира се, да изброя всичко, което сега тук ви излагам накратко. Аз съм докладчик. И като такъв като такъв имам съответни ограничения. Трябва да се съобразя с определени условия при изписването на един доклад. Понякога ми се искаше по-задълбочено да анализирам един или друг проблем, но в крайна сметка се ограничих до очертаването на един, обрисуването на един глобален проект, който да действа като скеле, около което след това да изграждаме или да включваме един или друг елемент. До края на месеца имаме време за размисъл, т.е. бихме могли да поработим още малко по този доклад, преди да излезем в отпуска. В края, след това на лятото и началото на есента, можем отново да подновим работа по предложените и изменения, за да излезем с вече един по-завършен проекто доклад относно бъдещето на външно-търговската политика Евросъюз Латинска Америка. Благодаря. Благодаря много, господин Шолц. Откривам дискусията. Павло, Павлов Салба от ЕНП има думата. Благодаря, господин председател. Господин Шолт, обръщам се към вас с поздравления. И аз съм на същото мнение, именно, че Латинска Америка е изключително важен партньор за Евросъюза. И че сега е момента, сега е момента да задълбочим нашите двустранни търговски отношения свързващи двата бряга на Атлантика. Това разбира се и е възможност за износ на нашите европейски ценности, е, зачитане на човешките права и опазване на околната среда. Съгласен съм, разбира се, с докладчика и във виждането, че Евросъюза може, всъщност не само може, а трябва да играе основополагаща роля, да бъде един от основните играчи на латиноамериканския терен. А, бих искал обаче сега да спомена, че не всичко споделям. Имам различия с докладчика, когато става дума за споразуменията на различни скорости. Искам да припомня, че тези договори и тези споразумения започнаха да се подписват и изобщо да се водят преговорите на един специфичен регионален признак. Ето за това има разделения между Колумбия или андинските страни. Но Евросъюза е призван по-скоро да интегрира, а не да дезинтегрира, да обединява, а не да разграничава. Затова подхода трябва да бъде еднакъв към всички, надрегионален. Сега, искам да подчертая, че ако някоя държава от Латинска Америка не желая по една или друга причина да участва, това не бива да спъва преговорите с другите държави. Боливия, например, заяви, че ще оттегли жалба подадена в Андинския съд. В точка 9 се говори за търговските отношения и за тяхната възможност да се преборят с неравнопоставеността и неравновесията, съществуващи в Латинска Америка. Подчертаваме необходимостта търговските споразумения с латиноамериканските страни да бъдат придружавани от съответните външни економически и политически и търговски преструктурирания, които да оздравят изцяло страната. Новият инвестиционен механизъм за Латинска Америка ще ни даде възможност да дадем едно рамо и на малките и средни предприятия, които са без съмнено едни от най-големите, едни от най-големите, от най-важните, в смисъл работодатели, създатели на работни места. В заключение, благодаря отново на господин Шул за чудесно свършената работа и бих искал да му кажа, че ще бъдем автори на изменения, които да отразят нашето мнение, мнение, което се опитах днес да изложа пред вас и заявявам, че съм изцяло на го разположение за контакти. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Емилия Менендес от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Да, наистина, усилието, усилието на колегата Шулц си е заслужавало, защото докладът е чудесен, заслужава поздравления. Това скеле, за което той говори в изказването си, или тази нишка, по която се води в излагането на мотивите си, е полезна, защото позволява да обходим много неща, без да губим от поглед нито едно. Това, което искам да подчертая е, че наистина и аз поделям виждането, че освен търговия, освен търговски изделия, трябва да изнасяме и европейски ценности. И тук е особено важно това, което подчертава докладчика, а именно създаването на работни места, създаването на трудова заетост. Наистина и интересите, търговските интереси и ценностната система няма защо да са несъвместими. Зачитането на човешките права не само в Латинска Америка, изобщо по цялата планета Земя ни вълнуват и са сред нашите приоритети. Няма повече да се разпростирам, подготвил съм изменения, просто искам да ви посоча параграф Е, където се, където четем, че търговията между Евросъюза и Латинска Америка е с асиметричен характер. Тук мисля, че трябва да кажем, че търговията на Евросъюза с някои от латиноамериканските държави има асиметричен характер. Това не е характеристика за целия континент. В шести параграф четем, че има напредък постигнат в Боливия, Еквадор и Бразилия. Аз мисля обаче, че тук можем да имаме различия относно това как възприемаме ние Латинска Америка, Боливия, Еквадор от една страна, от друга страна Бразилия. Така че аз предлагам изменение, в което да се казва, че Европейската търговска, Европ европейското търговско партньорство подпомага развитието на социални, економически и всякакви други проекти в Латинска Америка, без да прави разлика между Еквадор и Боливия и Бразилия. Сега, този патерналистичен, този протекционистки тон с който ние понякога говорим за то, по този въпрос, не смятам, че е много вдъхновяващ за, евро... за латиноамериканските общества, асоциации, организации и прочее. Така че не бива да формулираме нещата така. Ние призоваваме Еврокомисията да установи в Латинска Америка този и този механизъм. Това звучи като вмешателство. Смятам, че по въпроса сега пък за митата, няма защо изрично да се спираме, като че ли този въпрос принадлежи на миналото и в настоящето е по-скоро разрешен. В 17 параграф има едно езиково разминаване, сравнявайки английския и испанския вариант. Има разминаване, не кардинално, по-скоро странично. Не знам в немския текст какво пише, но в английския текст четем следното за 17-та точка. Чете на, на английски гласи измене точката, че парламентът все още трябва да ратифицира споразумението, докато на испански пише, че някои парламенти все още трябва да ратифицират. Значи, в английския вариант се говори за парламента, парламента на всички държави, а в испанския вариант се говори за парламентите на някои държави. Аз мисля, че би трябвало това да го заличим изобщо. Очевидно е, че парламентите винаги винаги ратифицират търговските споразумения. Това е все едно да напишем Комисията има законодателна инициатива. Това е повече от ясно. Нещо друго, което аз бих заличил да ви кажа сега в заключение. Наистина Боливия току-що отегли подадената жалба в Международния съд и наистина вече в заключение ви казвам, че по въпроса за мандата за преговорите е неговото изтичане и необходимост от подновяване, мое лично мнение и смятам, че мнение на моята група и на комисаря Дегухт, смятам, че не е необходимо предефиниране на търговските споразумения и воденето на търговски преговори. Това, което можем да направим е да изработим календар и да видим как се придвижваме по него. И в заключение искам да похваля да похваля докладчика за това, че споменава Унасур и неговата роля в момента, която в бъдеще ще бъде още по още по значима. Искам тук да ви кажа, че не отдавна УНАСУР избегна гражданска война в Боливия. Благодаря, значи, на докладчика за това, че го споменава и наистина вече в заключение каз... искам да се обърна към всички вас и да подчертая, че Испанското председателство и срещата на върха в Мадрид всъщност дадоха голям тласък напред на развитието на тези отношения, които в момента обсъждаме. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Стърди, заместник председател. Благодаря, господин председател. Изглежда, господин Шулц, че сме изправени пред една сериозна битка, която няма да е лесна. Аз Искам да спомня един е, въпрос, по който бих искал комисията да коментира. Става дума за точка 19, една осна страница. Там се казва, че тя трябва е, да участва, че трябва да, трябва да участва във всички етапи на преговори по споразумението. Е, какво се променило в в сравнение с кръгът преговори в Доха, че е да е необходимо това. Второ, по въпроса за Аржентина и това, че тя в момента блокира преработените продукти, включително и тези, които идват от Бразилия. А споразумението Европейски съюз Меркосур е, е пред разширение, но в групата на Меркосур има доста нестабилност. Това са моите въпроси. Господин Уилям Дартмут, Европа за свобода и демокрация. Няма микрофон. All, an... Само три неща искам да кажа. Много добре е написан доклада, особено като се има предвид, че в институциите на Европейския съюз не се кой знае колко високи критериите. Така че искам да поздравя колегата за това, че произвел един текст, който е ясен и разбираем. За съжаление обаче не съм съгласен с всичко, което чета. Това няма да ви изненада. И особено недоволен съм от точка едно, в която се казва, подчертава, че Лисабонският договор дефинира търговската политика на Европейския съюз като интегрална част от външните дейности на Европейския съюз. От гледна точка на моята политическа партия и нашата политическа група, смятам, че е, трябва да заявя, че търговията трябва да стои отделно, да не бъде включвана в е, политическата дейност. Така че точка първа не ми харесва особено, що се отнася до останалите точки. Очаквам да намеря много други възможности е, да разкритикувам текста, но нека все пак да поздравя докладчика за това, че текстът е много добре написан, интересно написан и предлага отлична база за по-нататъчни преговори. Вземаме предвид вашия комплимент към докладчика и сега давам думата на Матиас Йоргенсен от комисията. Uh, Благодаря ви, господин председателю. Ще се опитам накратко да се изкажа, но и аз имам няколко коментара. Няма да повтарям общите бележки, които вече споделих с вас предния път, когато обсъждахме тая тема. Единствено искам да кажа, че сме напълно съгласни, че е необходимо да възприемем един последователен поглед спрямо търговията с Латинска Америка поглед, който е основан на регионалната интеграция и социалното сближаване. Заради това Европейския съюз не търси дългосрочни споразумения за свободна търговия, а по-скоро адаптирани за конкретните нужди споразумения, които да се сключват в рамките на по-дългосрочни цели, които обхващат и политически приоритети. Това, което правим с Латинска Америка, като споразумение за свободна търговия и за асоцииране, са изцяло в съответствие с това, което като цяло правим в Световната търговска организация. А, като цяло, господин председател, продължаваме да следваме да следим работата, която се върши в парламента в тая област. Очакваме да достигнете до ваша позиция и да дадете своя принос в една област, която ще си остане важна за нашата е, работа, нашите международни отношения, външни отношения и нашата външна търговия. Както видяхте, някои от наскорошните ни усилия вече започват да дават своите плодове. И ако ми позволите, господин председател, бих искал съвсем накратко също да откликна на въпросите, които ни бяха зададени. По отношение на проблемите с вноса в Аржентина на европейски хранителни стоки, това е въпрос, на който гледаме много сериозно. Повдигнали сме го по дипломатически канали тук от Брюксел, в Брюксел. А, неофициално ниво също сме повдигнали въпроса с аржентинските компетентни органи. Повдигали сме въпроса и при първия кръг на преговорите в Буенос Айрес. Повдигали сме въпроса и на официалното заседание, на което бяха представени всички партньори от Аржентина и Меркосур. Докладът на делегацията ни там показва, че има полза и контейнерите, произхождащи от Европейския съюз, които са били блокирани, вече се е, освобождават. Затова мога да кажа, че действията ни е, са довели до е, резултати, но ще продължим е, сериозно да разследваме този въпрос и да преговаряме с Аржентина и партньорите от Меркосур. Да, Меркосур може би се разширява и именно в това се състои свободата на механизмите за регионална интеграция. Европейския съюз също се разширява. И когато го правим, ние вземаме суверени решения за това. Не даваме възможност на други партньори да се произнесат по въпроса дали да приобщаваме нови членове или не. Същото въжи и за Меркосур. Процеса с Венецуела се движи доста бавно, все още не е ратифицирано присъединяването от Парагвайския парламент Процесът е доста сложен, сложен и сложността се състои в това, че Венецуела трябва да възприеме а, законодателството на Меркосур, така че кога ще се случи нейното присъединяване, ние не можем да знаем. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви за заключителните бележки. Господин Шулц, да приключи. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, колеги, за коментарите и за оценката, която давате, положителната оценка на работата, която сме свършили до тук. Една обща бележка имам само по отношение на това, което се каза търговията и външната политика. Разбира се, са обвързани. Търговията е един от инструментите на външната политика, така или иначе. в Европейския съюз от нас се очаква да действаме като един единствен играч. Това проистича и от Лисабонския договор и външнополитическата роля изобщо на Европейския съюз. Това е нещо, което не бива да забравяме. Когато изковаваме бъдещите си търговски отношения, независимо с коя част от света, в този случай Латинска Америка. За Меркосур съм съгласен с комисията. Това как си се разширяват и какво правят си е тяхна работа на участниците в техния си е, процес. Трябва да се съсредоточим на преговорите с целия Меркосур. Само това има значение за бъдещите ни отношения. И разбира се, от тия преговори ще зависят начина по който ще тръгнат нашите търговски отношения нататък с тия страни. По конкретните ви предложения за изменения ще вземем предвид е, това, което предлагате. Сигурен съм, че ще можем да се съобразим с някои от тях. Ще се опитам да намеря подходящи формулировки, така че да не звучи текста, че е, е приложим само спрямо отделна страна, а по-скоро да отразява цялостния дух на нашето търговско сътрудничество с, с, сътрудничество с тия страни. 17-та точка. Мисля, че проблема е в превода, защото немската и английската версия са еднакви по съдържание. Не бива, не, не трябва обаче да оставят такива противоречия. Това трябва да се изчисти. Накрая бих искал да благодаря на колегите, най-вече госпожа Бривас, за подкрепата и помощта по този доклад. Искам да благодаря за възможността като докладчик да участвам в посещение на отделни делегации, защото по такъв начин получих различен поглед върху Латинска Америка и отношенията с нея. Председателя, преди да приключим тема, нека да ви напомня, че 28 юли е крайния срок за внасяне на изменения. А часа не казах 6 часа, 18 часа. На, 8, на 28 юли. Искам да отбележа, че документа по четвърта точка ви бе раздаден. Искам да благодаря на секретарията за отдадеността при изготвянето на този документ. Гостите ни вече пристигнаха, е, тъй че можем да преминем към шеста точка от дневния ред. Приветствам господин Стевен Ванакер, който е заместник министър-председател и министър на външните работи и външната търговия. в белгийското правителство. той ще говори в качеството си на представител на председателството на съвета и естествено ще говори за приоритетите на председателството на съвета в областта на международната търговия. След успешното в тази област е, испанско председателство, е, топката е в ръцете на Белгия. Разбира се, желаем им успех и се надяваме това председателство да е също толкова успешно, както и предходното. Те желая ви а, е, успех на нашите гости, правителството им и като цяло на председателството на съвета на Европейския съюз. Още веднъж добре дошли. Имате думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми депутати, дами и господа, първо позволете ми да ви благодаря за милите думи към председателството. Това ни дава възможност да подчертаем нещо, което Белгийското председателство вече отправи много ясно като послание в Страсбург. А именно, че Бихме искали да поддържаме добри отношения с Европейския парламент. Даваме си изцяло сметка, че Лисабонският договор дава много по-важна роля на Европейския парламент и ние а, определено ще, засич... ще зачитаме а, тези нови компетентности по-тясно по въпросите на търговията. Бихме искали да работим в дух на сътрудничество с вас, Европейския парламент и по-специално членовете на тази комисия. Няма нужда да ви напомням, разбира се, е, че приоритетите приоритетите, за които ще говоря, трябва да се гледат в рамките на триото на председателствата с испанските и унгарските ни приятели. Както спомена председателят на 23 юни, испанския ми колега, ви представи напредъка постигнат от съвета по време на първото полугодие, а аз се надявам да съм в състояние да прокарвам целите по-нататък, целите, които ще очертая след малко, като естествено вземе предвид и работата на комисията и текущите преговори, както и промените, проистичащи от Лисабонския договор. Една обща бележка. Няма нужда да ви напомням размерите на кризата, в която в момента се намираме и това, че е необходимо да намерим устойчиви, европей... Е, устойчиви решения така защото да насърчаваме растежа и заетостта. Това естествено не могат да бъдат единствените решения, но а, са част от решенията. Стига с всички държави членки да успеем да отстояваме нашите търговски интереси, за да защитаваме индивидуалните интереси на гражданите, като същевременно подпомагаме и най-бедните страни. На 6 часи съм разделил целите. Първо многостранното измерение, после регионалните и двустранните търговски споразумения, след това с няколко думи ще опиша новите процеси, проистичащи от Лисабонския договор и последиците за равновесието между институциите. Четвърто ще говоря за търговските отношения с основните ни партньори петата част ще говоря за развойното измерение на търговията, как да допринася за а, развитието и накрая ще кажа няколко по-общи думи за акта. Първо, многостранното измерение, либерализацията на свободната търговия. Белгийското председателство продължава да а, подкрепя многостранното измерение и за това преговорите от Доха си остават сред нашите най-важни приоритети. Естествено, ние знаем каква е европейската позиция, но аз съм убеден, че а, едно споразумение би а, способствало за развитието на световната економика, най-вече за развиващите се страни. И по такъв начин ще се предотврати задълбочаването на протекционистските тенденции. Разбира се, е, вземе предвид и заключението от свещата на върха на Г20 през Торонто които смятаме, че дават известна степен реализъм при начертаването на бъдещия план график. Втората част на моето изложение е свързана с преговорите по регионални и двустранни споразумения за свободна търговия. Бих искал да подчертая, че този инструмент не заменя многостранните споразумения. Не това е целта им. Вярно, вярно е обаче, че регионалните и двустранните споразумения а, способстват за либерализацията на търговията в рамките на а, Световната търговска организация. Председателството ще се стреми към постигането на договорености на регионално равнище с Евромед, съвета за сътрудничеството на Персийския залив, Меркосур и други страни, като Индия, Сингапур, Канада, Украина. И тогава, когато е възможно, ще се опитваме да сключваме споразумение. Нека сега да кажа няколко думи за регионалните преговори. Давам си сметка какви са особеностите на всеки от регионите и че някои от тях се движат от доста време, а други пък са, забранени, са замразени дори в няколко години. Когато се стремим да сключваме такива споразумения, трябва да имаме предвид всичките елементи на ситуацията, така както се опитваме да браниме интересите на всички държави членки. Съветът наблюдава внимателно тези преговори на базата на докладите на комисията и по отношение на споразумението между Европейския съюз и Меркосур, там трябва да бъдат осигурени всички аспекти, които са от особен интерес за нас в такива ключови области, като промишлени стоки, услуги, земеделие, както и права на интелектуалната собственост и е, обществени поръчки. По отношение на Евромед знаете каква е целта. Зона на свободна търговия, либерализация на търговията с стоки и услуги, което да допринася за развитието на региона на базата на правно обвързващи правила. Спомняте си, че в края на миналата година се начерта пътна карта за този процес след 2010 година. С комисията и другите ни партньори ще трябва да анализираме резултатите през следващите няколко месеца. Относно Централна Америка, съветът все още не е написал официално предложение към комисията, но ще се вземе решение след получаване на одобрението на Европейския парламент, както се предвижда в член 218 или не 6 от договора. Накрая нека да кажа пак няколко думи за преговорите с съвета за сътрудничеството с, Перси, с Персийския залив. Там все още има някои неразрешени въпроси, най-вече в, в търговията. Съвместния съвет заседава за 20 път, за да обсъжда е, експортните мита. Скоро ще, извинете, ще продължим внимателно да следим и този процес. Сега бих искал да кажа няколко думи за двустранните преговори. За никого не е изненада, че е, най-големия приоритет от нашия дневен ред в това отношение е приключването на преговорите с Южна Корея. Това е един процес, който трябва да доведе до подписването и предварителното влизане в сила на това споразумение след одобрението от парламента. Това е най-амбициозната сделка, която Европейския а, съюз а, се опитва да сключи след приемането на а, глобалната стратегия за Европа от а, октомври 2006 година. Инициативата се опитва да постигне максимален баланс между економическите и е, политическите съображения. Ще внесем окончателното си предложение в парламента след лятната почивка, за да получим одобрението от парламента. Споразумението в преговорите между Европейския съюз и е, азиатските страни обикновено се водят доста тежко и бавно. Затова е, следва да преразгледаме и да обмислим начина по който се водят е, преговорите за споразумение за свободна търговия и може би да се премине към двустранни споразумения, като идеята за регионалните споразумения да си остане за дългосрочния ни план, когато да се консолидират двустранните споразумения в по-крупни регионални. С Сингапур вече са проведени два кръга преговори. Следващия кръг се предвижда за септември. С Индия са проведени вече редица срещи, преговорите започнаха през 2007 година, има отбелязан напредък, но има някои трудности, които са идентифицирани, като например митнически тарифи и а, държавни поръчки. Надяваме се да постигнем а, напредък тази година. Канада. Европейския съюз преговаря по едно всеобхватно економическо и търговско споразумение – Тоест едно по-широко споразумение, което ще задълбочи нашите търговски и економически отношения. Това е една много амбициозна инициатива, която има ползи за двете страни, както в областта на търговията с токи и услуги, обществени поръчки, защита и е, зачитане на правата на интелектуална собственост и устойчиво развитие – тук се надявам нещата да се развиват плавно и гладко и в и тази есен да анализираме резултатите, за да видим дали сме на една и съща чистота от двете страни и дали ще можем да постигнем скоро споразумение. Украина. Украина е на дневния ред от 2008 година. А, съвсем скоро се проведе кръг преговори и в общи линии напредъкът а, става бавно, особено в области, свързани с сближаване на, на регулаторната рамка и достъп до пазара. Украина е важен партньор за Европейския съюз и съвета се надява а, да се постигне напредък в преговорите през това а, полугодие. Перу и Колумбия. След приключването на преговорите от страна на комисията, многостран... за многостранното споразумение през март 2010 година, съветът очаква официалните предложения на комисията за началото на процедурата по подписване и изключване на споразумението. Това ще се отнася до двустранните споразумения. Сега бих искал да кажа малко повече подробности за влизането в сила на Лисабонския договор – което води до сериозни изменения в общата търговска политика. Разбира се, първо трябва да споменем разширените компетентности на Европейския парламент при приемането на общата външна политика и търговска политика Съветът вече много по-често и по-интензивно ще споделя информация с парламента. Ние приветстваме ети промени и по-специално бих искал да подчертая, че тясното сътрудничество с парламента вече е на лице. Текстът на Лисабонския договор ще се прилага изцяло и в областта на търговската политика на Европейския съюз. Друга важна промяна е свързана с изключителните компетенции е, на Европейския съюз в областта на преките чуждестранни инвестиции. През следващите няколко месеца съвета ще разгледа няколко различни начина за е, включване в дневния ред на е, преките чуждестранни инвестиции. От една страна, а проекта за регламент за формите на транспорт и второ съобщението на комисията относно бъдещата европейската а, политика в тази област. Европейския парламент е получил информация за проекта предложението, за предложението за регламент и а, както ние, така и комисията ще осигуряват актуална информация по разговорите по този въпрос. Председателството ще прави всичко възможно да води а, процеса максимално градивно. Ние смятаме, че това е много важен въпрос, който заслужава широки дебати, но естествено ще отнеме известно време. Целта ни е да свършим да основната работа, да положим основите, така че да може да се премине към конкретни действия максимално скоро. В четвърта част на своето изложение, както ви обещах, ще се занимая с търговските отношения с основните ни партньори. В тази връзка трябва да се споменат много неща, които ще подлежат на обсъждане през следващите седмици и месеци. Няма да се изненадате, че тук споменавам трансатлантическите отношения, Русия и Китай. Търговските отношения с Съединените щати са от огромно значение за Европейския съюз. През 2009 година, въпреки финансовата криза, Европа е изнесла стоки за над 204 милиарда евро – а вноса на стоки от Съединените щати е около 159 милиарда евро. Що се отнася до услугите, 119 милиарда е износа, 127 е вноса. По отношение на преките инвестиции, е, цифрите също говорят сами. Те показват ценността и взаимосвързаността на нашите економики които покриват динограмен пазар от над 700 милиона души. По време на председателството си възнамеряваме да задълбочим стратегическото партньорство във връзка с програмата от 2007 година за економическо сътрудничество и регулаторен диалог. Възнамеряваме да задълбочим и работата на Трансатлантически економически съвет. Има много добри отношения с Съединените щати. Разбира се, има и неща, които ни разделят по отношение на търговията, но нека да не забравяме, че 98% от търговията с Съединените щати протича напълно безпроблемно. И както и в други области, и тук Европейският съюз е обединен и говори с един глас, за да защити а, е, своите интереси. Що се отнася до Русия, тя също е важен елемент в работата на нашето председателство. Тя е важен партньор и доскоро търговията между Европейския съюз и Русия показваше тенденции да нараства. За съжаление обаче кризата прекъсна тази тенденция. И това бе задълбочено от едностранните мерки предприяти от Русия. Преговорите в рамките на СЕТА и в рам... преговорите по едно ново споразумение за замяна на настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество са в центъра на отношенията с Русия. Както можете да си представите, съветът силно подкрепя Русия и нейното присъединяване, в нейното присъединяване към Европейския съюз. Смятам, че членството извинете, Световната търговска организация. Смятам, че членството в СТО ще бъде много важно и то ще се отрази и на партньорството за модернизиране. Съвета също така подкрепя ангажимента на Русия да премахне пречките пред търговията и да премахне мерките предприяти по време на, на кризата, но и затвърдени а, чрез общата тарифа на Митническия съюз Русия, Беларус, Казахстан. Нямаме нищо против да има митнически съюз. Въпросът е обаче това да не се отрази отрицателно на преговорите за присъединяване на Русия към СТО и на двустранните ни отношения. Що се отнася до Китай, там имаме доста големи предизвикателства в областта на общата търговска политика. Китай е, стана е, втори по големина търговски партньор на Европейския съюз след Съединените щати. Това е най-големият източник на внос за Европейския е, съюз и най-големият търговски партньор. Е, отворени пазар на Европейския съюз допринесе за растежа на китайската економика, коя, който се управлява основно от износа. Отвориха се повече търговските отношения, но трябва все още да се направи доста, за да може да има е, справедлива търговия между Китай и Европейския съюз, да се зачита интелектуалната собственост и Китай да спазва своите ангажименти в рамките на СЕТЕО. Конкуренцията е сериозна. Е, много трудно е да се осигури недискриминация по отношение на китайския пазар. Европейския съюз редовно а, представя своите. повдига този въпрос пред СТО. Смятаме, че едно широко споразумение за партньорство и сътрудничество с Китай може да доведе до една нова солидна рамка за двустранните ни отношения. И сега на пето място искам да засегна един важен а, елемент за Бългийското председателство, а именно развитието на търговията. В това полугодие има три основни теми. Първо, общата система за преференции, второ, споразумението за економическо партньорство и трето, споразумението за бананите. Що се отнася до споразуменията за економическо партньорство с страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Целите ни остават непроменени, трябва да се създадат, да се подпишат тези споразумения, за да се съживи потока на търговията. Това е още по-важно е, сега, по време на поради финансовата и економическа криза, която се отрази много тежко на економиките на страните от АКТВ. Ролята на общата система за преференции в цялостния подход на Европейския съюз към търговията и развитието е особено голяма. Европейският парламент не случайно подчертава своята резолюция от е, март тази година положителната роля на този инструмент за развиващите се страни. Все пак нищо не е съвършено, така че е, можем да си зададем въпроса, може ли да се промени е, и усъвършенства тази система. Парламентът е призовал новият режим да влезе в сила и съветът взема това предвид, но обмисля разширяване на приложението на настоящата обща система за преференции за един ограничен период от време, за да няма правен вакуум междувременно. И накрая, споразумението за бананите, подписано от Съединените от Европейския съюз и от страните от Латинска Америка. Там ясно се показва способността на Европейския съюз да разрешава дълготрайни и търговски е, проблеми, които дълго време са занимавали света. Е, това е добър знак и за преговорите от Доха. И също така трябва да се има предвид споразумението от Женева и а, въпросите повдигани от латиноамериканските страни, а страните от АКТБ за така наречените а, тропически продукти. А, нека да не забравяме и мерките по отношение на бананите, BAM на английски. И така, Накрая, в заключение, нека да кажа, че председателството, нека да кажа няколко думи и по акта, споразумението, търговското споразумение е, за борба с, с фалшификацията. Вие сте обсъждали тази тема неколкократно. Аз само ще подчертая, че, между, че правата на интелектуална собственост са от огромно значение за нас, защото те имат значение за иновациите и просперитета на Европейския съюз в една глобализирана економика. Обръщам се към в отклик на настояването на парламента и с цял по-голяма прозрачност, съвета възприе една проактивна роля, за да информира гражданското общество и заинтересованите страни за това какво е на масата на преговорите и какво не е на масата на преговорите. Съветът много се радва, че останалите преговарящи партньори също решиха да споделят нашата гледна точка и така беше възможно да се направи публично достояние преговорния текст. Деветия кръг на преговорите бе проведен в Люцерн от 28 юни до 1 юли 2010 година и в резултат участниците могат да цитират рамката за преговорите и е, елементите, които не бяха покрити в правилото на е, трите е, нарушения и факта, че акта не възнамерява да включва нови права на интелектуална собственост. Разбирам, че днес комисарят ще говори по този въпрос пред Европейски парламент. Целта на акта не е да а, попречи на основните права и свободи и акта няма цел да попречи на трансграничното прехвърляне на легитимни генерични лекарства. И накрая нека да повтори отново а, че за съвета е много важна ролята на вашата комисия на Европейски парламент в контекста на Лисабонския договор. Смятам, че при заключване... сключването на това споразумение, извинете, ще изиграе е, важна роля за защитата на правата на интелектуална собственост. И така, дами и господа, уважаеми господа депутати, ние сега сме изправени пред нов кръстопът и Европейският парламент, нашият парламент ще играе голяма роля. Бългийското председателство има желание да си сътрудничи добре с вас, така че на 31 декември да можем да погледнем назад и да кажем, свършили сме си работата добре. Благодаря. Uh, Благодаря, господин министр, за тази широко обхватна реч по приоритетите на Белгийското председателство по отношение на търговията. Сега, за информация, нека да ви кажа, че вчера имаше технически брифинг за последния кръг на преговори по акта. Комисарият днес присъства на заседанието на Комисията по граждански свободи и мисля, че той ще се занимае с друга тема, но действително вчера имаше представяне на акта. А сега преминаваме към дискусията. Седем желаящи да се изкажат има по един от всяка политическа група. Така че, нека да се опитам да огранича времето за изказване. 4 минути максимум имате. Там думата на представители на НП. Госпожа Кюс Рово. Много благодаря, госпожо председател. Господин председател, благодаря и на вас, господин министър. Оценявам вашето присъствие. Сигурно вашата програма е доста натоварена. Преминавам сега към немски. Миналата седмица в Страсбург работихме пак по същите тези външно-търговски въпроси, но и слушахме Испанското председателство. Сега обаче, слушайки ви вас, стигам до извода, че всяко председателство върти все едни и същи неща и в това се изразява, по-моему, проблема и Испанското председателство може би е напреднало в отношенията с Латинска Америка, но в други отношения не е напреднало колкото, много, колкото би ни се искало. Винаги подчертаваме колко сме за кръга преговори в Доха, когато става дума за двустранни и многостранни търговски отношения. И вие го казвате, и аз съм съгласна. Не мислите ли всъщност, или по всъщност по-ясно казано, къде мислите, че Евросъюза би могъл да даде своя принос, в коя област точно, за да може кръга преговори да се поднови. Аз самата не виждам кой знае какви е, обнадеждаващи перспективи, но вие може би сте по-голям специалист. Споменахте, че ролята на Европарламента след влизане в сила на Лисабонския договор се промени изцяло, но но такива мъгляви термини използвахте също както и комисаря Дегухт, когато ни говори за бъдещето на Европарламента. Мъгляво, неясно, неточно. В какво се изразява според вас и как може да се развие сътрудничеството с парламента по-конкретно? по-конкретно? Преди две години аз бях автор на доклад за търговските отношения с Русия. И днес всъщност продължаваме да се уверяваме колко е актуален този доклад след, въпреки изминалите две години. Смятате ли вие, че Русия понякога някога ще иска да бъде член на Евросъюза? Благодаря. Катереждив има думата от името на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Белгийското председателство. много ясно изредихте всичките двустранни споразумения, но ние смятаме, че изобилието им не е, означава по-ясна търговска политика. Многостранното измерение боледува от това изобилие на двустранни договорки в рамките на СТО. От отдавна комисията и съвета, от отдавна и дори до днес, споделят една и съща визия, според която не се свързва търговската политика с промишлеността, с развойната дейност, с селското стопанство. И така също се оказва, че няма търговски политики които да няма търговска политика, която да е изцяло вписана в останалите европейски политики. И на комисар Дегухт зададох този въпрос, а именно искам да попитам каква е вашата, вашето мнение за това, дали новият световен търговски пазар трябва да намери ново място за фирмите, за предприемаческата инициатива, които днес биват все повече и повече изтласквани към периферията в много държави членки в ущърп на развойната дейност, какъвто случай обаче не е, какъвто не е случаят в Китай. И трети или четвърти пункт, моята група желае да включи в всички двустранни търговски споразумения критерии, които ще ви уточним, критерии, така или иначе, обаче свързани с социалното измерение, с опазването на околната среда. Смятам, че не трябва да подписва Евросъюза нито едно споразумение, което да не отразява всички тези измерения, включително и Международната организация на труда и нейното виждане за детската експлуатация, например. Да, отдавна говорим за тези въпроси, но парен каша духа, както се казва. Знаем, че ще има повече сила Европарламента, но точно каква не си представяме. Например, съвета. Съвета не желае, въпреки че това е наше искане, не желае да участва парламента в комитета по член 133. Вие, като белгийско председателство, бихте ли приели нашето парламентарно искане за участие в комитета по член 133? Аз обаче не съм толкова доверчив. <laughs> Извинявайте, че ви говоря така прямо. И в заключение, вчера се проведе неформално заседание, където обаче нямахме възможност да изложим нашето мнение. Защо тогава изобщо ни поканиха на такова заседание за европейската външно-търговска политика, след като след това не ни питат. Благодаря. Благодаря. От името на групата Алде, Метин Казак има думата. Благодаря, господин председател, господин министр. И аз искам да ви поздравя за ясния начин, по който представихте приоритети на белгийското ротационно председателство. Да, наистина виждам, че имате амбиции да продължите в дух на приемственост това, което бе подето от Испанското председателство, за да може тази приемственост да просъществува. Но, бих искал да подчертая, да, да, издр... да изразя поддръжка на това, което изказаха колегите от НП и от е, м, групата на социалистите и демократите, а именно многостранността на нашите търговски практики, както и, както и на законните очаквания, които ние като европарламентаристи имаме след влизането в сила на Лисабонския договор. Очаквания, които имаме по отношение на съвета. Разбирам, разбирам, господин министър че в момента вашата страна изживява трудни, трудни дни и, то, тога, и сега точно ви се падна да сте, да сте председателство, но може би работата ви няма да е толкова трудна. Всъщност ще бъде улеснена от факта, че господин Дегухте също е бългиец. Добре, ще видим така ли е или не е. искам да кажа, е, искам да кажа като, не като представителство на еврокомисар и национални интереси, имах предвид е, сътрудничество между ротационно представителство и, председателство и комисия. Така, сега, дали дали, когато говорим за страните от Меркосюр, мандатът за преговори ще бъде подновен. В съвета знаем, че съществуват някои държави, които нямат много добро отношение към евентуално продължаване на мандата, особено в областта на земеделските продукти с Меркосур. Това и сега втория, вторият ми въпрос е по включването на клауза за опазване на човешките права в търговските споразумения с трети държави. Смятате ли или възнамерявате ли да, да уточните условията, при които тези клаузи ще бъдат прилагани? Имам предвид Колумбия, Индия, Шри-Ланка. Благодаря. Яник Радов for the Greens. Яник от името на Зелените. Е, Благодаря, господин председател, господин министр. Ако информацията, с която разполагам, е истинна и като ви изслушах, разбрах, че няма да театралничите, няма да жестикулирате е, и да правите големи изявления, когато те не са нужни. Това обаче, според мен, звучи вече малко театрално, дори само като изявление. Парламента и комисията и техният начин на работа. Какво е мнението на Белгийското председателство по това, как ще участват европарламентаристите в европейските срещи по координиране на преговори в областта на търговията. Ние не искаме, със сигурност не искаме да сме преговарящи, но със сигурност искаме да бъдем действащи лица, които наблюдават отблизо развитието на тези, на тези процеси. И сега, партньорските преговори с Туркменистан. Преговорът процес бе труден и Европарламента няколкократно изрази опасенията си, резервите си по отношение на зачитането на човешките права в тази държава, в Туркменистан. Има идея, има, имаме намерение година след подписването на това партньорско споразумение да направим проверка защото, защото новите преговори, които започнаха, всъщност не показват кой знае колко голямо подобрение на състоянието на човешките права. Вие какво смятате като бългийско председателство да направите? Изобщо смятате ли да направите нещо или не? Кадир Ариф спомена акта Аз самият също поисках, като се заклех, че няма да разпространявам, че това е поверителна информация, но също изисках този документ за това как вървят нещата по акта, но не ги получих. Защо тогава? Защо под предтекст, че информацията е поверителна, ни се отказва достъп до информация. Според вас тогава какво значи демокрацията и демократичния контрол? Споменахте преговорите и споразуменията с Перу и Колумбия. Аз съм продължавам да мисля, че няма да ни поискат мнение в скоро време, 2011 най-рано, дали след направеното от Испанското председателство, изведнъж Белгийското председателство не забързва много, прекалено много ритъма. Дали не ви обягва от вниманието нещо дали не проверявате достатъчно дали се зачитат а, човешките права. Защо така изведнъж преминахме на по-висока предавка? И сега един последен въпрос, свързан с, с трансфера на технологии, свързан с така наречените въглеродни течове, в смисъл на пренос на производства. И искам да попитам дали възнамерявате да съчетаете по някакъв начин търговските партньорски инструменти с борбата против климатичното изменение. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на Хелмут Шолц от името на Обединената левица. Благодаря. И аз искам да благодаря на министера за точните конкретни думи. Тази сутрин вече проведохме обмен на становище в Комисията по конституционни въпроси е, по отношение на приоритетите на Белгийското председателство и е, сме впечатлени, че председателството има много ясен, конкретен, изчистен подход. Белгийското председателство изглежда добре подготвено за следващите 6 месеца. Искам да подчертая няколко важни въпроса тук. Не искам да повтарям всичко, което бе казано, но ако насериозно приемаме очакванията на европейските граждани, за това отношението между съвета парламента и комисията да бъдат по-разбираеми и по-прозрачни, тогава какво мислите вие за приложението на делегираните актове и възможностите за съвместно вземане на решение, използване на тази процедура по отношение на търговските въпроси, по-конкретно член 270 и 271 а, защото трябва да излезем от тази съдънна улица, в която се намираме вече от няколко месеца. Надявам се, че Бългийското председателство ще приеме на сериозно тези очаквания на гражданите. Тях не ги интересува дали става дума за този или онзи член от договора. Те просто искат да се постигне растеж. И това е много важно за европейската политика. Това е едно от големите предизвикателства – пред Белгийското председателство, включително и в нашата област, областта на търговските отношения и отношенията между съвета и парламента, които имат най-важните правомощия за вземане на решение за бъдещето на Европейския съюз. Още нещо. Бе споменато споразумението АКТА. Искам и аз да добавя един коментар тук. Смятате ли, че е необходимо преговорите по акта вече бъдат, да бъдат провеждани на многостранно равнище а, в а, Организацията по интелектуална собственост или поне в СТО, защото а, тези въпроси се отразяват сериозно на отношенията в търговската област между Европейския съюз и други страни и трети страни. Още един въпрос. Говорихте за бананите накратко. Европейския съюз даде нови отстъпки за Колумбия и Перу. По отношение на страните от Централна Америка, аз работих по този въпрос, работих и за страните от АКТБ и тогава посланиците додоха и казаха, добре, а за нас някакви отстъпки няма ли да бъдат направени? Да, дава ли си сметка Бългийското председателство? че може би е необходимо да се насърчи комисията да увеличи е, преференциите за всички, така че да се покрият всички износители на банани. И накрая е, говорихме за действителността в различни части е, на света. Нека да се върна към въпроса за Колумбия. Румънски парламент отхвърли едно споразумение за инвестиции между Белгия и Колумбия заради проблемите с правата на човека в Колумбия. Смятате ли, че може да се очаква да има нов подход на съвета, така че да се повлияе на този въпрос? И смятате ли, че политическите аспекти се отразяват на търговските отношения на Европейския съюз и другите части на света? Благодаря. И накрая Уилям Дартмут има думата от Европа на свободата и демокрацията. Няма микрофон. Sorry. Sorry. Uh, sir, um, you, you mentioned China. Споменахте Китай, господине. Когато посетих САЩ uh, тази есен, един професор от Харвард ми каза в Китай има 10% растеж. А при нас в Штатите има 10% безработица. За много европейски страни нещата приличат повече на 20% безработица, а не 10%. Тъй, че какво мислите за, за китайската валута в момента? нейната стойност. Смятате ли, че тя се подценя в момента? Не мислите, че трябва да се преустойности? Смятате ли, че Китай в момента прокарва една нова форма, нова политика на макантилизъм? Друг въпрос, който е свързан с европейските институции. В Вследствие от е, Лисабонския договор сега имаме постоянен президент на съвета, имаме постоянен върховен представител. Съществуването на тия два поста е, е отразява ли се по някакъв начин на приоритетите на Белгийското ротационно е, председателство спрямо външната търговия, като се има предвид, че Белгийското председателство ще трае 2-6 месеца? И накрая споменахте ОСП+, Както знаят членовете на тази комисия, това е въпрос от е, особен интерес за мен и някои мои колеги. Споменахте, че очаквате да се внесат проблеми в ОСП+. Бихте ли ни пояснили за какви промени става въпрос? Благодаря ви. Още една заявка дойде от Госпожа Москардини. Дясно от мен. Благодаря ви. Благодаря ви за поясненията. Искам да попитам, дали бългийското председателство ще хармонизира или поне ще опита да хармонизира митническите пропусквателни пунктове в Евросъюза в един момент, е, исторически момент, в който борбата срещу фалшификацията е не само тежък економически проблем, но и проблем свързан с възстановяването и съживяването на нашата економика – и не на последно място от санитарни, от хигиенни съображения. Вашето председателство ще се опита ли да създаде система от контролни мерки, които да хармонизират по някакъв начин нашата реакция, когато такива фалшиви стоки пристигат на границите на нашия съюз. Знаем, че, знаете, че в момента работим по, такава, по такъв регламент за географските указания обозначения на произлизащите от трети държави стоки. Аз знам, че Белгийското председателство ще бъде особено активно и ще заостри вниманието на, съ... на съвета по този въпрос, който ни занимава от отдавна вече. От 2005 година на сам самата комисия е много активна и се опитва да даде разрешения. Разбира се, вие знаете дори по-добре от нас самите, че Африка от отдавна вече е континент, където китайци и индийци купуват огромни поземлени владения. Съществуват, значи, не непренебрежими опасности това положение да се влуши и да се отрази на производството и на индустриалната дейност, която не зачита човешките права. Сега, Меркосур. Следим с голям интерес и отблизо споразумението. Както каза един от пред преждеговорившите колеги. Особено се вълнуваме от сълскостопанските стоки. Съветът би трябвало да обърне специално внимание по време на белгийското председателство на тези проблеми, които са висящи. Благодаря. Благодаря. Нека сега и аз задам един въпрос, свързан с кръга преговори Доха. Последно време всички влагаме доста надежди в това да се достигне до скоро приключване на преговорите, но в същото време пък никой не прави нищо по въпроса. Какво трябва да се направи, за да придвижим нещата напред? Чакаме САЩ да се помръднат ли или да сключим сделка с Китай, Бразилия, Индия? Споделяме ли позицията на САЩ, че пакетът от 2008 година вече не е уместен? Или пък, е, че развиващите се страни, Китай, Индия, Бразилия, е, трябва да, да да поемат по-големи ангажименти, отколкото е залегнало в пакета 2008 година, или просто чакаме САЩ да свършат работата, да достигнат до споразумение, или пък изчакваме споразумение, сделка да се сключи с другите големи партньори. Какво правиме? Гледаме и чакаме ли? Другите да се разберат. Не е ли малко неудобна тази ситуация за нас, Европейския съюз, основен търговски партньор? Да чакаме другите да свършат работата. Това е въпросът ми. Та, вие ще си решите на кои въпроси да отговорите и в какъв ред. Много въпроси бяха зададени. Разполагаме с 15-20 минути. Но достатъчно време имате всъщност да отговорите на всички въпроси. Ще направя всичко възможно. Ще говоря на английски, разбирам немски, но не мога да говоря спокойно. Някои от посланията, които бяха отправени от предното председателство, си остават съвсем валидни. Друг колега спомена, че не е добре да се очаква твърде голям списък приоритети, но разбира се, че трябва да направим някакъв преглед на въпросите, които са от значение за нас. Това, че ги споменаваме, не означава, че в рамките на 6 месеца ще разрешим всички тези проблеми. Няма да театралничим, въпреки че ни обвиниха в такова намерение, но ще положим всячески усилия. Сега. Въпросът, който беше зададен в началото и след това председателя го повтори накрая. Какво да правим по въпроса с Доха? Първо, е, да не забравяме, че за всичко си има точното време и ние като че ли изпуснахме точното време за действия по този въпрос. И това е положение, което не само ние, но и е, другите части на света смятат, че ще се промени през е, следващите няколко месеца. Не бива обаче да приемаме, а, че двустранните или регионалните споразумения могат да заменят многостранните. Доха си остава приоритет, затова го казах. И както каза някой, сбора на а, двустранните споразумения не е равен а, на многостранните. Да, да изчакаме няколко месеца. Говорил съм с комисар Декухт по този въпрос и просто трябва да продължим разискванията и да не се опитваме да подемаме нови похвати, които след това да изоставяме. Е, САЩ са важен партньор, но не са единствения фактор. Не бива цялото внимание и цялата вина да се насочва към един партньор. Нека да се надяваме, че след няколко месеца отново ще се отвори възможността за напредък. Какво можем да направим? Ами да повтаряме същото, което сме повтаряли до сега и да го повтаряме убедено. По въпроса за сътрудничеството ни с Европейския парламент, който бе зададен от няколко от вас, комитета по член 133 и 217 Но по въпроса за информацията и отчетността има много по-ясни разпоредби в ам, Лисабонския договор. Има. Необходимо е парламентът да одобри. Това какво значи? Значи, че не може да си позволим просто, не бива през ума ни да минава да правим нещо зад гърба на парламента формалните, неформални и прочие контакти следва да бъдат умножени. контактите между двете институции. Някой каза, ние не искаме да сме преговарящи, ние искаме да сме действащи лица. Какво е това? На мен ми звучи като игра, е, като игра на думи. Аз бях депутат, национален депутат, преди да бъда министър и продължавам да съм убеден парламентарист, но но защо Европарламента всъщност не иска да преговаря? Защо не иска да поеме повече ангажименти като действащо лице? Да има възможност, право и желание да изрази отношение в момента, в който нещата станат наистина решителни. Това всъщност значи човек да е преговарящ. Господин председател, смятам аз, че информацията е в основата на всяко знание и в основата на всяко взаимно опознаване. Така че разчитайте на нас. Разчитайте на нас за този обмен на информация, този обмен, обмен на добри практики за да може винаги да има представители на парламента, когато се водят преговори. За ваше успокоение искам да кажа, че понякога дори и съвета не присъства на воденето на преговори. Знаете, че в Белгия имаме такъв вид култура на преговаряне. I believe that. Вярвам, да, вярвам, че това ще се случи в рамките на моя живот, докато съм жив. смеете ми се като на някакво дете. Да. Много приятно ми стана, когато ви чувах да говорите и да споменавате приемствеността в работата на ротационните председателства не само в областта на търговските преговори, а изобщо представителя, председателя на съвета по общите дела. Има. Има още какво да се направи за постигане на по-добро сцепление и координиране на различните европейски политики, били те от общ характер или от някакъв специфичен ресорен характер. дискусията Европа 2020 е форум, където ще се обсъждат тези въпроси. Сега, по комитета 133, господин Казак, не, вие на френски говорихте, да, тогава и аз на френски, няма няма защо да се опасявате от нас като председателство със сигурност ви моля да, да, да сте убеден, че работим като техници, като специалисти, като експерти, а не само като политици и дипломати. Така че белгийското председателство няма нищо да промени радикално. Белгийци сме, но сме на първо място европейци. Сега по въпроса за Меркосур и земеделските продукти. Едно единствено заседание, една единствена среща сме имали до момента. Разбира се, че сме особено чувствителни към сълскостопанските продукти и няма да ги губим от поглед. Мисля, че отговорих всъщност вече на по-голямата част по въпроса за Тюркменистан. Не съм, нямам никакъв отговор готов по този въпрос. Като ви слушах обаче, останах с впечатлението, че очаквате да създадем някакъв механизъм, чрез който с търговски лостове да действаме на външно-политически фактори, освен ако не съм недоразбрал. Опитах се да разбера какво имате предвид, но ако сте така любезен да ми обясните по-точно в какво се състои проблема или пък да, да ми позволите отново да, да дойда тук или по някакъв начин да се свържа с вас с някакъв конкретен отговор. Колумбия и Перу. няма никакво зак... нито закъснение, нито ускорение. Поне аз нямам такова впечатление. Други колеги пък повдигнаха въпроса за белгийското правителство. което може би изразява, показва известно колебание по въпроса с Колумбия, показва, че именно в такива области можем да интегрираме приоритетите си. Но две неща мога да кажа. Не бива да затваряме очи за основните въпроси, защото съществуването на търговски отношения вече само по себе си има положително въздействие на социалния климат и дори екологичните политики. Самото наличие на търговия е достатъчно за това. Поне е, трябва да си дадем а, сметката, че липсата на търговия едва ли ще е нещо по-добро за социалната и екологичната среда, окол, отколкото наличието на търговия. Да, това може би е опростенчески отговор, но това, което искам да подчертая е, че установяването на търговски отношения с един партньор е, е, едно начало. Начало на вземане и даване. След това, а, споразумението от ново поколение много ясно упоменават социалните и екологичните приоритети. И Европейския парламент, а, мисля, че много ясно е взел позиция по този въпрос. Нещото, което обаче липсва понякога е наблюдението. Това да се гарантира, че нещата, които са залегнали в едно споразумение, всъщност се спазват и също какви действия да се предприемат тогава, когато положението не е идеално. Как то да се подобри и по какъв начин да оказваме въздействие, да отстояваме своите интереси, за да постигнем това, което ние искаме да постигнем при преговорите. По междуведомствените отношения, господин Шолц и делегираните актове – не разполагам с много време, но а, вчера с комисар Севкович проведох много интересен разговор именно по тази така сложна тема за делегираните актове и комитологията. Мисля, че трябва както трябва да се обсъжда този въпрос на обстойно, за да се постигне равновесие между демократичната легитимност и прозрачността. Не съм сигурен, че споразуменията акта в днешно време трябва да се издигат на многостранно ниво. Правили сме такива опити. И причината, поради която напредъкът по акта става при темпото, при което става, не е, че няма достатъчно партньори. Просто обогатяването на броя на страните не на всяка цена подобрява положението. За Колумбия вече говорих. После, за китайската валута, аз като, като представител на председателството, бих искал да съблюдавам а, Лисабонския договор и не е работа на председателството да определя официалната политика в тази област. А, но нека все пак отговоря. А, прав сте, като имате право, като казвате, че в днешно време паритетът между китайската валута и останалите валути се отразява върху а, техния растеж, основан на износа. Това не е оценъчно твърдение, това е факт. Заедно с това, китайците отправят ясни послания, че биха искали да постигнат е, намаляване на дисбаланса на много места по света, но това трябва да става бавно и поетапно, а не е, революционно. Попитахте също за ролята на ролята на Херман Ван Ромпо и Катрин Аштън. Това ми дава възможност, този въпрос ми дава възможност да повторя нещо, което нашия министр-председател, аз самия и другите министри от Бългийското правителство постоянно повтарят, и с това ще приключа Бихме искали Белгийското председателство а, да действа изцяло в съответствие с логиката на Лисабонския договор. Това не означава, че председателството ни е неамбициозно. Важно е да се разбере, че амбицията на ротационното председателство да допринесе за институционалните отношения между съвета, комисията, парламента и всички нови звена в структурата, като например постоянния президент и върховния председател, само по себе си е доста сериозна амбиция – Същевременно обаче е, ротационното председателство не оглавява структурата, често пъти всъщност е, седи отзад и се оглежда някой да не изпадне. Много се радвам, че именно сега поемаме председателството, защото а, сега е момента да се въведе в експлоатация Лисабонския договор. Естествено, аз се занимавам най-вече с търговската политика. Ние си даваме сметка за промените, които проистичат от това за правомощията на парламента и на комисията. ОСП плюс е следващия въпрос. Съвета очаква представенето на комисията на нейното предложение за преразглеждане на системата, на схемата ОСП. Някой му попита какво трябва да се промени, какво да се прави по ОСП. Очакаме е, становището на комисията. Ще работим в тясно сътрудничество с парламента за бързото приемане и въвеждането на модерна правна рамка, която ще способства задоволяването на нуждите на развиващите се страни. В момента топката е в полето на комисията. Те ще разпишат текста, ние ще се запознаем с него тогава, когато те са готови. Председателя, благодаря. С това приключваме разискването. Не сме планирали втори кръг въпроси, нямаме време за такъв, така че няма как да дам думата за допълнителни въпроси. Съжалявам, че така стоят нещата. Искам да благодаря сега на нашия гост, бългийския министр на външните работи и външната търговия, за това, че сподели с нас приоритетите на бългийското ротационно председателство. Сега вече сме по-добре запознати с а, приоритетите в областта на политиките, но разбира се, това не е краят на нашите контакти. Това а, не е последния път, когато министъра ни посещава. Още веднъж ви благодаря. I will make myself available if, if needed. Huh? Okay, thank you very much. Thank you very much.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 преди да преминем към а, заседанието на, координа... на координаторите, трябва да а, разгледаме и точки 5 и ако е възможно 7. Нека да видим сега пета точка. А именно, поз... моля ви за внимание. Тишина, моля. И така, позицията на парламента относно проекто бюджета за 2011 година в вида, в който е изменен от съвета. Това е проекто становище на нашия докладчик Петър Сташни от НП. Както знаете, комисията ни реши да излезне със становище относно проекта бюджета за 2011 година, като водеща комисия естествено е бюджетната комисия. Давам думата сега на докладчика ни Петър Сташни. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Позволете ми първо да ви напомня как стоят нещата в общ план. По раздел 3 комисията предлага общо 142,6 милиарда евро като бюджетни кредити, което е повишение с около 0,8% в сравнение с 2009 година. Като а, кредитите са, нарастват също с над 1%. 1,14% е това като дял от брутния вътрешен продукт. И също има нарастване в брутния национален доход. около 64,5 милиарда ще бъдат а, отделени за развитие и а, мерки за заедостта за по-бързото възстановяване на економиката на Европейския съюз. Естествено, това се приветства от Съюза който е в момент на финансова криза. За сближаване за и растеж има доста сериозно наразване. 16,9%. По обяснение на комисията, това е свързано с междинни плащания за 2007 година и 2000, периода 2007-2008 година в сравнение с периода 2000-2006. За Стоксхолската програма предвидените средства за имаме 12,8% е повишение. Също така а, нарастват и бюджетните кредити за плащания 15,4% по глава четвърта имаме общо 8,6 милиарда като бюджетни кредити за поети задължения. 0,9% е нарастването, 17% е нарастването на между, на многогодишната финансова рамка. А, за да се подготвя за днес, гледах многогодишните данни от миналата година. 16 16 повишение всъщност се стопява, понеже имаме преразходи 15%, така че нещата си остават както в миналото. Микрофинансовото като подпомагане на съседните страни е един от потребителите на това бюджетно пюро. Перо. За мерките за бананите имаме следното 25 милиона евро от четвърти раздел и 13 милиона евро за преразпределение в рамките на програмата DCI – 5 милиона евро са предвидени за преразпреждане от инструмента за гражданска защита. Тези съпъсващи мерки а, трябва да се приоритизират а, много а, строго. А, доброто е, че няма промени, въведени от Корепер в този раздел. По подготвителните действия а, бих искал да посоча, че има три проекта за бизнес центрове по подготовителните дейности. Един в Пекин, един на четири места в Индия и в търговския център в, за АСЕАН, търговския център в Тайланд. Плащанията трябва да бъдат осигурени за дългосрочния план, така че да се предоставят пълни услуги на европейските компании, малки и средни предприятия. Предлаганата правна основа е, е инструмент е, ICI. Това е от моя глед инструмента за индустриализираните страни. Поне, това е моето гледаще. Растежа в бъдеще ще бъде небалансиран а между Европа и страни като Китай и Индия, където растежа ще бъде, може и повече от 10%, така че инвестициите за в бъдеще а, може, са да, доста перспективни. А бюджета не се състои само от цифри и затова бих искал да подчертая, че Лисабонския договор дава нови правомощия на парламента, като комисията и съвета трябва да зачитат новото положение. Парламентът следва да е в състояние ефективно да наблюдава оползотворяването, разходването на бюджета, например в областта на макрофинансовото подпомагане, индустриализираните си страни и подпомагането за тях и подпомагането за търговията. Отбелязвам в тази връзка, че е, комисията е изготвила 8 доклада за наблюдение, както парламента поиска пред предходната бюджетна процедура. Мониторинговите изисквания са свързани най-вече за многогодишната финансова рамка. Има нужда от а, съвместно а, регламента за, за финансовата рамка, който да повиши прозрачността и отчетността предложенията за инструмента за индустриализираните страни се приветства. Сигурен съм, че е, проблемите с този инструмент могат да бъдат разрешени, така че той е, да започне да функционира е, ефективно. Новите действия. Мерките за бананите трябва да се изпълняват а, е, така, че да са насочени към най-бедните е, региони, защото има търсени и искани от много страни, които не са в особено окаяно положение. По бюджета за парламента мога да кажа, че е, трябва да се осигурят достатъчно бюджетни кредити, така че парламентът да може да си изпълнява задълженията по Лисабонския договор трябва да се вземе това предвид, особено в областта на общата търговска политика. Нещо повече, трябва да сме в състояние да е, допринесем за парламентарната конференция на СТО. Днес получихме някои изменения от Корепер. Корепер се произнесе по проекто бюджета на миналата седмица и предложи да се е, намали е, бюджет, да се намалят бюджетните кредити с общо 7 е, милиарда евро и 6 милиарда за бюджетни кредити за плащания. От първи раздел от 2 милиарда устойчиво развитие, 800 милиона от втори раздел природни ресурси. Под съмнение обаче дали тези драстични урязвания са е, оправдани в контекста на кризата и приоритетите за устойчиво развитие. 94 милиона а, са предложените бюджетни кредити а, е, за поети задължения по някои от инструментите за а, индустриализираните страни, обаче нивото на финансиране се запазва. Микрофинансовото подпомагане, обаче предложението е да се намали и от двете страни с 50%, както кредити за плащания, така за поети задължения. В заключение, а, както комисията реши на 16-17 март, предлагаме комисията да подкрепи бюджета, както е прият от съвета, не само в трети раздел. Несъответствието са в резултат от новите бюджетни процедури следствие от Лисабонския договор. Благодаря, господин председател. Благодаря. Проекта становището е пред вас. Давам думата на останалите желащи да се изкажат от комисията Кадера Риф от социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря на господин председателя и на докладчика. Отдавна се занимаваме с този въпрос с бюджета. Миналата година почнахме и излязохме с текст, който коментирах по време на първия обмен на мисли. Излязох с предложения, които намериха приложение и подкрепа всъщност срещнаха от групата на зелените. Радвам се, че и Питър Стасни отразява тези мои тежнения от самото начало. Така или иначе обаче искам нещо да уточня. Всички знаем, че дяволът е в подробностите, така че Защо не се споменава, че финансирането на бананите ще бъде преимуществено от общностните фондове. Искаме от комисията да уважава нашите правомощия като парламент, но ние не, не се възползваме от всички механизми, които имаме да се наложим. След това механизмите за съфинансиране са едно нещо, но когато финансираме развитието, не разполагаме с механизмите, с които бихме искали търсим компромис и ще го постигнем. Аз просто в момента ви подсказвам идеи, които са важни според мен за бъдещи изменения. Благодаря от името на Обединената левица, господин Шолц. Благодаря. Аз искам да благодаря за това, че имаме възможност да проведем поредния разговор по тази важна тема. Както разбирам, тук ориентацията да направим коментари по въпросите, свързани с международната търговия. Именно заради това бих засилил малко точка 2. Мисля, че това е важно, защото ми се струва, че все още не е съвсем ясно откъде ще намери комисията е, източниците на финансирането. И затова е добре да е, да видим точно как ще се финансира инструмента за индустриализираните страни, инструмента за помощ срещу търговия и прочие. Тези неща не са съвсем ясни. Именно заради това трябва малко по-конкретно да си зададем въпросите тук. По седма точка препоръчвам да се съсредоточим отново и да направим текста по-конкретен. Ако не е ясно кой е, по кой критерий се финансира, тогава нещата остават доста мъгляви. Именно заради това парламента трябва да зададе регионалната, географска и политическа рамка, за да може тези делегации да участват в АСЕАН във връзка с работата на СТО по отношение на страните от АКТБ. Трябва също така да се финансират разходите за пътуване за представителите а, от поне 30 страни от АКТБ е, за парламентарната асамблея. Мисля, че това ще даде възможност да се разшири участието от страна на тези страни в работата на СТО. Особено когато сериозно обсъждаме как да излезем от блокирането на преговорите от Доха. Давам думата на Сесили Било от комисията. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговата подробна презентация на проекта бюджета за 2011 година. Basically on uh, the overall presentation, uh, as the rapporteur explained, the budget is very much няма какво много, е, какво да добавя е, към тази презентация, както докладчикът е, обясни. Бюджетът е насочен към економическото развитие. Що се отнася до търговията, както споменах на последната дискусия в тази комисия, а, има последователност. На практика бюджетът е почти същия като миналата година. А сега позволете ми да се занимая с по-конкретните въпроси, които бяха повдигнати от депутатите от комисията. Първо един аспект е обсъден и в други комисии, по-конкретно бюджетната комисия – мерките за бананите. Това бе обсъдено и в и коригиращия бюджет за 2010 година. Комисията е предложила и нещо за 2011 година, но разбираме, вземаме предвид казаното тук за приоритета за най-малко развитите страни. В момента 10 страни могат да се възползват от тези мерки. Те са от групата на най-малко развитите страни. Втория въпрос, по който ще представя позицията на комисията е подготовката по, отношението на, по отношение на центъра на АСЕАН в Китай. След 2011 година възнамеряваме под инструмента за индустриализираните страни ICI+, да предоставим по-структурирано финансиране както докладчикът казва, необходимо е финансирането да е по-устойчиво, за да може центърът да продължи да работи и да предлага услуги за малки и средни предприятия от Европа. Това са основните коментари, които исках да направя. Благодаря на докладчика. Благодаря. Питаш, щастни, имате ли заключителни коментари? Съвсем накратко, господин председател. Благодаря за коментарите. Благодаря на господин Ариф и на господин Шолт. Някои от коментарите а, имаха за цел да се изяснят нещата. Действително, ние традиционно имаме много добро сътрудничество в тази комисия е и с господин Дейвид Мартин в миналото. Някои от вас може да са съгласни, някои може да не са съгласни, но що се отнася до мерките е, за бананите, те са пряка последица от новите сделки в СТО и те имат реално въздействие върху някои много бедни страни. Знаете колко трудно е да се намерят е, средствата за това. На бюджетната комисия се побъркваше как така ще намери близо 200 милиона за следващите 4 години. Няма как да задоволим всички. Така че нека да насочим усилията си към страните, които са най-засегнати и тези средства да се инвестират в нови култури, в а, промяна, така че да може с тези страни да оцелят економически, а не да отиват за други региони, които произвеждат банани, но като цяло са сравнително по-богати. Там също ще има въздействие, разбира се, на тези мерки, но няма да е толкова сериозно. Сега, по отношение на инструмента ICI за индустриализираните страни, той бе е, е, урязан с 10 милиона, обаче ICI Plus остава за бе заделен половин милион за тези дейности винаги в тази комисия се е вземало решение за това как да се действа. Като цяло финансирането е широко обхватно, не е няколко години, за да се договори и дейностите са пряко свързани с дейностите в рамките на СТО. Решенията на тази комисия винаги са били балансирани и в защита на избирателите. Нашата задача е от тяхно име да осъществяваме контрол върху целия процес, който в крайна сметка трябва да е от полза за гражданите. Председателят, бихте ли се изказали малко по-кратко? А ораторът, да, точно прекъ приключвах. Е, и Исках просто да благодаря за вниманието. Председателят на 5 август тази година по обед е крайния срок за подаване на изменения. Нека да не забравяме, че този график е, остава въпреки вакансията. А сега минаваме към точка 7. Става дума за приложението на някои насоки в областта на официално подкрепените експортни кредити. Тук ще говорим за експортните кредити и Яник Жадо ще представи работния документ, който е във вашите материали. Той ще говори и за своята позиция по въпроса. Да, само един въпрос, ако позволите, преди да започна. С колко време разполагаме за този дебат, ако обичате да ми кажете? 15 минути. Okay. Най-много 20. Да, благодаря. Важно е да го знам. Това е една законодателна инициатива, законодателен проект. Хубаво е че са тук и комисията и съвета, за да можем да обменим мнение преди да започне дебата. Имаме работен документ, няма да го повтарям, само ще уточня каква е целта, която съм се поставил като докладчик в работата си по този пакет. Днес им съществуват в много държави членки агенции по експортните кредити, които работят на национално равнище и чрез преговори водени от Еврокомисията участват участват в установената от Лисабонския договор процедура за съвместно взимане на решение. Има процедури, сходни такива и в ОИСР, развиват се в момента, но съществува една едно затруднение, свързано с начина по който ще се занимае с този пакет парламента в условията при това на една много тежка економическа и социална криза. Държавите членки, държавите членки са главният поддръжник на и спасител на економиките си. Така че как стоят, как, в какво се изразява европейското измерение в един такъв случай, в който 27 държави членки се спасяват поединично? И в заключение, не искам да се разпростирам много, за да дам възможност на докладчиците в сянка Просто в заключение искам да посоча, че съществува агенция, най-голямата агенция за експортни кредити и тя се намира в Америка. В Европа в Европа работим с обща база данни, за да бъде прозрачно и отчетно това, което се случва в областта на държавното кредитиране на експорта. и това всъщност наше изискване за отчетност и прозрачност е много-много по-хлабаво от това, за което трябва да докладва тази същата комисия в Америка пред Американския конгрес. Това са много финансово емки процедури, свързани с, с а, петролния бизнес, с, с други тежкоиндустриални проекти и това обяснява до известна степен липсата на подотчетност и прозрачност. И ето за това пледирам за прозрачност, отчетност и комюнутаризация. Благодаря. Преминаваме към докладчиците. Сянка Даниел Касп. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за направеното изложение. Що се отнася до експортното кредитиране, въпросът е много важен. Това е безспорно. В много държави членки и от Европейския съюз системите са много добри и действително това е, е много голям процент от нашата подкрепа за износа. Не съм съгласен обаче с казаното от докладчика в някои части от текста. Например, не смятам, че се нарушават социалните и екологични стандарти и че възникнат проблеми в резултат от това. Напротив, последните години по-голямата част от държавите членки виждаме, че използват, че в тези страни се използват инструментите по един разумен начин. Най-важният въпрос е какви са нашите цели. Тук се прави предложение за промяна, което можем да потвърдим или да отхвърлим. Така че тук няма да се занимаваме с подробностите. Въпросът е дали да дадем отговор да или не. Докладчикът се занимава с множество въпроси действително по Лисабонския договор трябва да се занимаем и с тези въпроси и в подробности, но по-настоящем се занимаваме с техническа, Не се занимаваме с техническата страна на нещата и е, бих се радвал да не навлизаме в твърде големи подробности. Докладчикът повдигна и много други важни въпроси, но с тях трябва да се занимаем в друг момент, когато говорим за експортното кредитиране като цяло, а не в момента. Благодаря Джан Лукасуста от Социалистите и Демократите, докладчик Сянг. Не съм съгласен, господин председател. Защото доклада не е само технически, а е по-дълбочинен. Има Лисабонски договор, който има инструменти, защо не ги използваме? И така, чрез, този, чрез това експортно кредитиране всъщност бихме могли да финансираме петролни проекти, газови проекти, минни проекти и всякакви други проекти на Банката за възстановяване и развитие. Виждате, значи, само чрез тези няколко примера, какви възможности има за това експортно кредитиране. И аз съм на мнение, че трябва да се направят някои видоизменения, за да може данните, с които боравим, да са ясни, точни и прозрачни. Да видим как се субсидират, как се подкрепят официално тези експортни, експортни кредити. Чрез ратифицирането на това споразумение практически няма да има възможност за официално държавно субсидиране повече. Не може да се видоизмени вече подписаното споразумение, това е ясно, но може да му се направят някои видоизменения, в резултат на които крайния вариант да е по-добър. И приоритетите. И приоритетите трябва да ги пренаредим за да са на първо място тези проекти, които са насочени към стабилно, устойчиво социално развитие. Експортните кредити са инструмент, са инструмент с който можем да постигнем конкурентно способност в Евросъюза. Благодаря. Джохинс има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам общата посока, в която се развива доклада, изготвен от господин Жадо. Напълно несъгласен съм с господин Каспари за общата позиция на, по общата позиция на НП, която иска да се разделят въпросите за правата на човека и околната среда от търговските въпроси от предоставянето на средства на големи компании – не можем да правим такива неща, както каза преждоговорившият. Подкрепата, която предоставяме е, в глобален план, е огромна. Много, твърде много области се покриват от тези експортни кредити и това се отразява в много области по света. Ето, например, това, което се случи в Мексиканския залив наскоро, трябва да ни накара да се замислим, да разгледаме и да обмислим критично различните е, възможности, така че подобни неща да не се повтарят. И това въжи и за възможностите, които се предоставят от агентите за експортно кредитиране. Много се радвам, че господин Жадо спомена язовира Илису в Турция. Много добър пример е това. Много важно е да се настоява на екологичните аспекти и на аспектите, свързани с правата на човека. Може би ще подадем някои изменения, за да засилим текста, но като цяло приветстваме доклада и в настоящия си вариант. Благодаря. Извинявам се, пропуснах Никола Риналди, докладчик Сянка за либералите. Благодаря. Този доклад има политически прочит. Намирам го за особено деликатен и за това мотивиращ всъщност, защото се отнася до това, което докладчиците поепат като личен ангажимент и лична инициатива. Сега, по въпроса за дихотомиите, с, които се набиват на пръв поглед, разделенията между новите изключителни европейски правомощия върху външната търговия от една страна и от друга страна приемствеността и, и утвърждаването на местния пазар на националните агенции за експортно кредитиране. Ето тук има нужда от един политически дебат, от един политически процес на размисъл, подобен на този, който се води в ОИСР. Сега, по въпроса за сумите, с които боравят тези агенции, това са звездни астрономически суми. И трябва им да имаме ясното съзнание, че в момента се занимаваме с ядрото на финансовата власт. Пак повтарям, пак повтарям, че на това не трябва да се гледа с лека ръка. Е, подхода на докладчика е правилен, според мен, но правилно е и мнението, че няма да го разрешим веднага, че това е един дългосрочен процес. Проблематиката е свързана, както вече ви казах, с европейските правомощия за външната търговия и с пълната липса на европейска координация между местните национални агенции за експортно кредитиране. Така че, смятам, че ние, европейците, в ОИСР, поне трябва да стигнем до еднозначни и единни критерии за това какви трябва да са официално субсидираните експортни кредити. Когато когато говорим или преговаряме с експерти от агенциите за кредитно кредитиране, виждаме, че това е един реално съществуващ в националната действителност феномен, защото в националното законодателство, в националната практика това не можем да го приложим, защото настъпваме в опасни води, свързани с опазването на околната среда и така нататък. Така че и аз подкрепям искането за прозрачност на разходите и разходно и счетоводната документация изобщо на тези агенции. Те са подвластни, под, подотчетни на националните сметни палати и всъщност Всъщност тук именно си даваме сметка до каква степен са дефектни, ако мога така да ги нарека, действащите в момента системи. Благодаря. Благодаря, Даниел Каспари поиска думата. Уважаеми колеги, ще говоря настоявам да се прави разлика между положението в различните държави членки. Може би има държави членки, в които е необходимо да има по-голяма транс... прозрачност в тези инструменти, но все пак трябва да не си даваме сметка, да си даваме сметка, че в някои държави членки инструментите вече се използват достатъчно балансирано. Така че всички инструменти, които обсъждаме в Европа, трябва да вземат и при всички обсъждания трябва да вземат предвид положението в всички държави членки. Мисля, че докладчикът не го прави. Групата на НП. се обвинява в това, че не се интересува от социалната справедливост и от околната среда и така нататък. Не мисля, че това е вярно. Съгласни сме, че стандарти трябва да има, но ако преувеличаваме а, онова, което се опитаме да постигнем, ще а, постигнем точно обратното. То говорим за проекти, управлявани от, от, от компании от Европейския съюз. А, тук говорим за активен бизнес и ако се притиска бизнеса, тогава ще се получат а, изкривени резултати и ще се наруши конкурентна способността. И ако разгледаме начина по който работят тези инструменти, аз знам някои неща за това как те работят в Германия. Действителността е такава. Малките и средни предприятия са най-широко подкрепени от тези инструменти. Така че, господин Суста, господин Риналди, нека да ви припомня, че не големите компании, а малките предприятия с 15, 20, 50 служители е, се възползват от тези възможности. Така че нека да не изхвърляме постигнатото. И ако говорим за възможностите за инвестиции в следващата година, година и половина, нека да не е, поставяме твърде много ограничаващи изисквания. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Бъдете, моля, възможно най-кратък, защото времето ни е ограничено. Uh, Благодаря ви, господин председател. Действително кратко ще се изкажа. Имам следните три коментара. Следствие от вашия дебат. От страна на комисията по принцип приветстваме акцента, който се поставя от вашия докладчик върху прозрачността на европейско равнище в тази област на търговската политика. Второ, при преговорите ще сме максимално обвър... ще сме максимално обвързани спрямо първоначалните е, цели от правната точка, правната сигурност, естествено. Това е основната логика на нашите предложения. Естествено, ще ще се радваме е, допълнително да гледаме както с парламента, така и с държавите членки възможности за изменения. Стига измененията да бъдат изпълними чисто технически и да се от полза, да допринасят с нещо в сравнение с съществуващите изисквания за е, прозрачност, както на европейско, така и национално равнище. Трето, такива допълнителни разпоредби, предложения за изменения, не бива да нарушават равното поле на игра с трети страни, условията, равните условия. Защото това би е, затруднило нас е, да предоставяме е, подкрепа за нашите износители. Това са основните съображения, които няма да изпускаме от поглед от страна на комисията. Председателя благодаря. И накрая последни бележки от докладчика. Благодаря ви, господин председателю. Записах си всички коментари, които чухме. Давам си сметка, че парламентът не гледа на този въпрос като на нещо ново. То, това е един въпрос, който е гледан в рамките на процедурата по съвместно време на вземане на решение. Но това не е въпросът, с който са свикнали агенциите за експортно кредитиране или държавите членки дори, е, но ние ще настояваме на съображенията за прозрачност. Някои от докладчиците в Сянка посочиха, че сумите, за които се говори в момента и економическото въздействие, до което ще доведе това а, финансиране, означава, че трябва да сме по-наясно с това, което се случва в агенциите, трябва да сме сигурни, че няма нелоялна а, конкуренция и тогава, когато се правят инвестиции, те трябва да бъдат основавани на сериозни оценки на риска, които са публично достъпни. Нека още веднъж подчертая американския пример. Ние в Европа изоставаме, а аз не мисля, че САЩ е страна, която би подкопала собствения си капацитет е, да действа ефективно в международен план. Председателя. Благодаря. С това приключваме публичната част от заседанието. Ще продължим по последната тема през септември. Искам да помоля онези членове на комисията, които не остават за заседанието на координаторите, да напуснат максимално скоро. И то, защото нямаме време. Нека да останат само координаторите, официалните представители на политическите групи, асистентите на координаторите, както и представителите на секретарията могат да останат. Всички останали могат да, моля да напуснат. И моля да продължите разговорите си извън залата. This applies to the commission also. И комисията трябва да си тръгне